E, koleżanki i koledzy, proszę o Уважаеми колеги, моля ви заемете местата си. I would like to continue this... Бих искал да започна с... Е, да продължа, извинете, изказването на господин Мартинес, заместник-председател. Wczoraj po południu Вчера след обяд в испанската провинция Мурша имаше земетресение. Осем души са загинали, има много ранени. Това бе споменато преди 3 часа от заместник-председателя Мартинес. От името на Европейския парламент бих искал да изразя съболезнования на семействата на жертвите. Надяваме се, че всички ранени скоро ще оздравеят и Оценяваме високо усилията, които предприема е, правителството. Е, в момента изготвям съболезнователно писмо, което да изпратя на испанските власти. Кристина Готиерес има думата. Благодаря ви, господин председател, за вашето съчувствие и солидарност. Трагедията в Лорка е вече има своите е, цифрови е, цифрови жени. Има две бремени жени, които са сред загиналите 8, 250 ранени и над 80% от жилищата са разрушени. Хората са под открито небе. Те в този град има 20% емигранти, които бяха намерили нов смисъл за своя живот, бяха намерили а, работа. Може би е, а, благодарение на помощта на всички, жителите на Лорка ще успеят да преодолеят а, а, кризата, страданията, но трябва да се дадат нови възможности, нов шанс на жителите на Лорка. Моля всички за минута мълчание. Благодаря. Моля едноминутно мълчание съставя на крака.